Ok, chers collègues, je vous propose de commencer. Добър ден на всички. Предлагам да започнем работа. Chers amis, Скъпи приятели, откривам заседанието. приемаме дневния ред. Искам да кажа веднага, че има едно искане за отлагане на гласуването и аз поисках да не стане сега. Просто за да не, защото не искам да имаме такова време за дискусии, както ми дали път, но ще, това ще стане преди самото гласуване. Така, езикови режим. всички езици, освен малтийски, фински и хрватски и словашки. Ще имаме в 10.15 ще бъде посетени от 28 посетители, поканени господин Пирински. И на следващото заседание 5 ноември отпада, което означава, че следващото, което ще бъде, ще бъде в Страсбург на 15 ноември относно резултата от заседанието на координаторите. И това нещо е публикувано на сайта, както обикновено се прави. Що се отнася до междуинституционалните преговори, някои неща напреднаха. Е, имаше трилог на 8 октомври, който позволи първоначални дискусии по отпуската, по бащинство, почивките, приоритета на парламента също бяха разгледани. Това нещо беше подчертано, но това, което е ясно, че съвета не е много гъвкав по отношение отпуската, родителски отпуск, така че ще на 6 ноември ще има нов трилог. Що се отнася до трилога за агенциите, имаше трилог на 16 но ще помоля Ан Сандес тя да ни обземи по този въпрос. Да, благодаря господин председател. Съвсем набързо и накратко, ние сме много доволни. Аз съм много доволна, че имахме трилог по решаването на Сирифоп. Искам да благодаря колегите, докладчици, секретарията и всички асистенти. Свършихме голяма, сериозна работа. Седем заседания. И резултатът е удовлетворителен за всички, защото позволява да се затвърди ролята на парламента в функционирането на СЕДЕФОП и да осигури повече прозрачност пред нашите граждани. Имаме един, е, ще бъде назначен един експерт от парламента, който ще заседава в съвета, административния съвет на агенцията. Ще изслушаме кандидата за директор на агенцията и парламента ще бъде консултиран в момента на оценката на дейностите на агенцията. Направихме големи стъпки напред по отношение представителността на мъже-жени и засилихме ролята на директора на СЕДЕФОП. Това е за СЕДЕФОП. Сега вече трябва да се довърши това споразумение в Комисията по заедостта и след това на пленарно. Благодаря и успех за по-нататък един друг трилог, който свърши. Аз бях докладчик. Тук мога да ви кажа, всъщност, ние постигнахме споразумение с австрийското председателство. Просто искам да припомня, че трябваше да се прекрати дискусията по време на българското председателство и въпросът, който беше проблема в този дебат, Ставаше дума за дизеловите е, изпарения, дизеловите пушаци. И е, всъщност намерих, постигнахме едно споразумение, което до известна степен отговаря на това, което ние бяхме поискали парламента. Важното нещо, което трябва да се предвид, мисля, че това беше една интелигентна отстъпка, която ние направихме, за да постигнем това споразумение, че първо ще има един период, преходен период за целия сектор от две години, за да може да се приспособим към новите изисквания и сектора на мините и тунелите. Там има период, който е 5 годишен. Аз съм лично много доволен от резултата. Това беше за различната информация и сега може да преминем направо към гласуването. И оставам думата на госпожа Тея. Uh, thank you very much, Chair. Um... Благодаря ви, господин председател. Искам да започна а, с това, че както и всички останали, аз много се радвам, че завършихме досието посветено на пред... прозрачните и предвидими условия труд в Европейския съюз и достигнахме до крайен резултат. Аз обаче не смятам, че да, трябва да се отложи гласуването и досието да се отложи за след мандата на този парламент. Аз мятам, че е погрешно да се гласува един документ, който а, се състои чието списък за гласуването е повече от 100 страници, които получихме вчера а, и не смятам, че е правилно да очакваме от нашите служители да работят половината нощ и то по темата за прозрачни и предвидими условия на труд. Наистина смятам, че нашата комисия би трябвало да служи за пример и да бъде добър работодател, за да си свършим работата днес. Ам нямахме време да проучим всички искания за раздано гласуване от социалистите. Например, за това аз предлагам да отложим гласуването. Много често понеделник вечерта Комисията по селско стопанство в Страсбург. Защо ние, Комисията по заедостта, не можем да направим същото, за да може гласуването да бъде нормално? И Имаме няколко версии. В едната версия имаме 50 изменения, в другата повече от 100. Изобщо списъка за гласуването не е ясен и според мен е безотговорно да гласуваме просто така набързо. Така че искам да ви помоля да си свършим добре работата и да отложим гласуването, което е предвидено за днес. Donc, à titre d'information, mais comme il y a une demande de report... Mm, имаше искане за отлагане на гласуването, аз ще помоля да гласувате по... Що се отнася до тези искания да се компромиса, видяхме се с Марита, с секретарията, решихме да оставим списъка за гласуване такъв какъвто е. Иначе няма да може да се работи. Знае, че ще има изказвания и решихме е, да откажем е, измененията, които бяха предложени от ЕНП, но ще се върнем на този въпрос. Но просто за да бъда ясен, за гласуването за отлагане или не, аз е, съгласни ли сме, искаме ли, както го предлага госпожа Макентайр, да отложим гласуването, и в този случай гласувате да. Ако не желаете, тогава гласувате не. Моля, гласувайте. That was not clear. Не беше ясно. Ако желаете гласуването да бъде отложено, гласувате за. Няма отговор на това, което е предложено, няма Добре, ако някой желая. Добре, господин Кълне Шамрон. Oui. Le meilleur des esprits et avec... Да, трябва да спазваме намеренията на всички, които искат да го отложат. Аз искам да го отложа с 3 месеца. Откровено казвам, защото имам толкова много идеи, ние всички имаме казва, че съвършеното е враг на доброто. Ние сме стигнали, е, свикнали тук да вършим работа по напрежение. От една страна, от друга страна измененията, и аз не знам колко имаше, но компромисите от много отдавна циркулират. Всички проекти, е, чернови, каквото искате, но основното беше тук. Това, което пристигна с нощи, всъщност е изчистения е, изчистен вариант административно. Преди това всичко беше тук. Но аз не искам да се поставя под съмнение великолепната и свършена под напрежение и нощно време работа от секретарията. И преди това има мандат от парламента да изготви възможно най-добрия текст, който, както казах, може би ще е врага на доброто. Има мандат от парламента това да стане в рамките на този парламентарен мандат. Иначе за европейските работници ние ще бъдем голямо разочаровани. И само факта, че ще отложим нещо, което искаме всички, действителността на това, което се крие, е невъзможността да го направим. И няма да се разпростирам, няма да чета. Опитвам се да защита моите позиции, особено когато са противни на това, което аз искам. Това, което поисках от първия ден, искахме съвместно вземане решение, но ми казаха, че няма да стане. Определиха ми график, каза го на всички докладчици в сянка, ще бъда стриктен, ще спажем тези срокове, защото или ще имаме нещо, или нищо. Ако днес не гласуваме, ще трябва да гласуваме през декември. С други думи, от 10 януари до 6 февруари трябва да проведем трилога и това е несериозно. Просто това, което защитавам, за съжаление не е идеалното, е да се спазва графика, за да може да изготвим нещо в полза на работещите още по време на този мандат. Благодаря. Добре, аз няма да, няма да провеждаме някакъв голям дебат. Предлагам да минем към гласуването. Тези, които са за отлагане, гласуват да. Отлагане. Пак казвам, тези, които са за отлагане, гласуват да. Тези, които са против отлагането, гласуват не. I think, Chair, the, the translation Господин председател, не мисля, че преводът не е ясен. Ако искаме да гласувате днес, се гласува с не, т.е. гласувате да за отлагането. Ако искате да отложим гласуването, гласувате за. Тези, които са за да се отложи, т.е. да не се гласува днес, те гласуват да. Тези, които са против, Тоест да се гласува днес, гласуват не. Вот е тувер. Моля да гласувате. Le vote est clos. Край на гласуването. Всички ли гласуваха всъщност? Добре, край на гласуването. Значи ще преминем към гласуването. Alors. Oui, monsieur Радке. Да, господин Радке. Е, господин председател, трябва да протестирам срещу методите на работи. Устното ни изменение беше внесено в срок а, и не противоречаше на нищо, но беше отхвърлено имаме е, компромиси, за обхващащи множество изменения. Oh, Трябва да подчертаем, че тако, искането беше е, за изменение на списъка на гласуването, беше подадено след края и а, протестираме срещу решението на председателя да приеме а, тези изменения след крайния срок. Това пречи на изработването на компромиса. Всички а, групи трябва да бъдат третирани равно, всички групи трябва да бъдат уважавани. Неприемливо е такива промени, които не са в хармония с останалата част на текста, да бъдат приемани след крайния срок. Добре, аз моля за разбиране. Разбирате, че този, това гласуване е доста сложно. Да бъда съвсем ясен, да, чувам тук недоволството на господин Радки, Да бъдем ясни, измененията, които бяха внесени късно с Марита и секретарията, ние ги отхвърлихме. За да може да запазим известен баланс Знае, че не е най-най-най-чистото, но това позволява все пак да има някакъв баланс в работата, която извършваме. Затова аз продължавам да настоявам за това решение. И, второ, ние отхвърлихме устните изменения, поискани от НАП. Ясно е, че въпреки отговора, който направихме, все пак има възможност да се направи устно изменение. Ако желаете, аз ще проверя дали има поне трима депутати, които отхвърлят това устно изменение. Тогава е, ще го отхвърлим, ако са има трима. Може би, да. Само един кратък коментар. Е, изслушах вашето решение но да отговоря на господин Радке. Това не бяха искане за разделно гласуване, това бяха и от нашата група, които не бяха включени, е, не, не са обхванати от компромисите. Мисля, че тук става дума за нещо съвсем различно, нещо е, по-различно от е, е, измененията, предложени от ЕНП. Приемам вашето решение, господин председател, а, но трябва да се провери какво наистина е станало. чакам да ни дадете, ще остана докато ни дадете обяснение за това какво се е случило. Donc, Добре, съвсем ясно. Това не е, може би, най-доброто решение, но беше взето. Аз предлагам все пак на заседанието на координаторите да разгледаме тази тема. Сега предлагам да преминем към гласуването с списъка, който имаме. Ако бъдат предложени устни изменения, ще видим дали са допустими или не. Donc on me demande de préciser pour être très clair, donc au moment où vous, éventuellement... Vous... Така, вие, ако искате да внесете устно изменение, просто кажете. Сега аз започвам с... Ще върва бавно, ще ме извините, но сутрин рано аз откривам още някои нови неща. Така че на определени моменти ще се е, допитам до секретарията и ще гласувам електронно, за да може нещата да бъдат ясни. Изменение едно. Може би много бързо. Фем едно изменение. Така, отхвърля се. 5 за, 62 против. Компромис номер 1. Така, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромиса 29 също 19. Компромис 4. Моля да гласувате. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Добре. Край на гласуването. Така, приема се 31 гласа за, 14 против. Компромис 49. А, моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се изменението. Така, има една поредица изменения сходни. Юли 43. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приемат се. Donc, article 1, параграф 4. Член 1, параграф 4, изменение 341. Тук също има пореди с хладни. Е, моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърлят се тези изменения. 348. 348. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 349. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 1, параграф 7. Гласуваме по оригиналното предложение на текста. текста. Член 174. Моля да гласувате. Край на гласуването. Член 1, параграф 7. По предложението на комисията. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис 9 по член 2. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 51. Альтернативен компромис на точка от правило 7. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, преминаваме към Donc vous tournez quelques pages et on arrive article 2, paragraphe 2. Стигаме до член 2, параграф 2. А 411 няколко страници по-далеч. Така, моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11. Господин Калвешамбон. Само предлагам, ако... Да, да казвате страниците, ако те ще ни помогне много, ако разбира се имате същия текст. Не, страхувам се. Мисля, че когато председател казва страниците, това може да доведе до повече проблеми, отколкото ако нищо не казва. Така, стигаме до компромис 11. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Donc jury 54, donc ici on a deux parties. Юри 54, имаме тук две части. Гласуваме по първата част. Край на гласуването. Приема се втората част трябва да гласуваме по нея. Моля да гласувате по втората част. Край на гласуването. Приема се. Cinq euh, speed votes sur le 425, donc sur la page. Pet speed vote. Значи по първа част, разделно има разделно гласуване. А, така, Приема се първата част. Le vote est ouvert. Част 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се. Част 3. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Част 4. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И част 5. Отхвърля се. Alors on passe au 440, donc on a à peu près deux pages plus loin. Около две страници по-далеч, 440, член 3, параграф 2, точка Х. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Още страници по-нататък. Donc, 3, параграф... Член 3, параграф 2, Юри 60. Това са 3-4 страници по-далеч. Юри 60. OK. Le vote est ouvert. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Alors, on a 485-487 qui sont identiques. Le vote est... 487. Моля да гласувате.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 Цифрите на белгийски и на френски се различават малко. И така гласуването приключи. Край на гласуването. Отхвърля се. 493, член 3, параграф 3. Край на гласуването. Отхвърля се. 494. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Alors, la page, enfin, presque une page plus loin, le 498, article. 498. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 499. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 501. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Така, имаме две изменения, които са сходни. 505, Юрис 64. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 502. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 503. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 504. Край на гласуването. Приема се. 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 506. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Il проблем a вътре. Някакъв проблем ли има? Окей. Okay. Donc, comme il y a un vote... Can we repeat the votation for the... It's not working. Може да повторим гласуването. Явно технически проблем, да, логично е да повтори. 500... 506. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Това е гласа разлика. Така, преминаваме към 508, 509. Има всъщност едно устно е, една устна промяна предложена. Имате ли нещо против? Не. Добре. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Юли 65. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15. Моля да гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Минаваме няколко страници по-нататък. Стигаме до компромис 18, член 5. Компромис 18. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19, член 6. Моля да гласувате. Левът е клю. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Моля да гласувате. Това са 4-5 страници по-нататък. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23, член 8. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 649 Член 8, параграф 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 29. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Минаваме на компромис 25, член 9. Моля да гласувате. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Donc vous tournez 3-4 pages, compromis 30. След 4-5 страници, компромис 30 24. Компромис 30. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 34, това е член 11. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 36. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Артикъл 12, параграф 1а. Член параграф 12, 769. Приема се. Добре, ако много бързо вървя, така. 769, моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 770 и ФЕМ 23. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Фем 22. Моля да гласувате. Il est rejeté. Отвърля се. Проми 37. Le vote est Компромис 37. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 38. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 4-5 страници прелиствате 813 и юри 106. 813 и юри 106. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 814. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 816, 817, 818, 819, които са сходни. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис 39. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 40. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Le jury 112. Юри 112. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 846 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Не, всъщност 846. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Малко по-далеч. 848 и Юри 114, които са сходни. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 41. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 859. Моля да гласувате, колеги. Край на гласуването. Приема се. 860. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 861. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 43. Край на гласуването. Приема се. Компромис 44. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 45. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 46-ти компромис. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 47-ми компромис. Моля гласувайте колеги. Край на гласуването. Приема се. Компромис 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към точките от преамбюла. Юли 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 1. Край на гласуването. Приема се. 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Изменение 2. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Юри 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 81. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Фем това. 3. <laughs> Пардон. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. 82, това е точка 3 от преамбила. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 85. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. 86. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Юри 3. Край. Е, моля, гласувайте. Юри 3. Левът е клюк. Край на гласуването. Приема се. 90. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. ФЕМ 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. ФЕМ 5. Може да гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. ФЕМ 6 имаме разделно, гласуване. Три части. Първата част. Моля да гласувате по първата част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част не се гласува. Третата също не се гласува. 91. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 92. Моля да гласувате. Лъвът е клю. Край на гласуването. Отвърля се. 93. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 94. Моля, гласувайте. Le е клю. Край на гласуването. Отхвърля се. Юни 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 95. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 97. Моля, гласувайте. Le vote est Край на гласуването. Приема се. Юри Пец. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля гласувайте. Госпожа Сандер. Господин председател, е, бих искала да помоля отново да бъде въведено едно устно изменение, за да позволим да добавим към този компромис някои е, изключения за е, огнеборците и за доброволните пожарникари. Има ли някой, който да е против това устно изменение? Добре, не може да приемем това изменение. Така, преминавам към компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Юри. 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла 6. Изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 117. Това е точка от преамбюла 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. le, ensemble 122 и le... 122 и Юри 9. Моля, гласувайте. 122 и Юри 9. Петит question. Един кратък въпрос. Случва се да гласуваме идентични изменения. Разбирам какво значи ще е, значи знам какво значи, но почти идентични, почти сходни, не, не, не значи сходни. Ако искате, това е някаква тънкост, която малко ми избягва. Аз съм базисен депутат. Така, от е, първата версия на списъка за известен брой е, изменения, така се наричат, защото имат същото намерение. Понякога път има само една дума, която е различна, но не променя смисъл а по някой път аз се, се консултирах с юристите лингвисти, става дума за една дума, която е по-добра от друга, като израз и по време на по време на проверката се е, юристите всъщност ги натъмняват. Но няма, няма никакво възражение от групите. Не, това беше по-скоро малко на шега. Господин Лавю е в настроение да се шегува тази сутрин, очевидно. 122 и юли 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Юри 10. Моля, гласувайте. е клю. Край на гласуването. Отхвърля се. Donc on... Donc le 124, le vote est ouvert. 124, моля de гласувате. Le vote est clos. Край на гласуването. Отвърля се. On vote le récital 8 et donc така, гласуваме за 125 до юли 11. От 125 до юли 11, може да гласувате. Край на гласуването. Отвърлят се. Donc le 130, le vote est ouvert. 130, моля да гласувате. Le vote е клю. Край на гласуването. Отвърля се. 131, le vote est ouvert. 131, моля да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. 132, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 133, моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Oui.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 on reprend pour que on se perde pas. Donc... Добре. 137, е, за да не се загубим. 137, моля гласувайте. Това е точка от пребил 8. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 138. Не, то отпада 138, значи 139, 140, 141, 142, 143, 144 и Юри 12. Гласуваме всичко това на куп. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приемат се. Le 100. 147. 147, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 154. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 155. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. Отхвърля се. 156. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 157. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Юри 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 151. 159. Извинява се. Председатели 159. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Le compromis 13. Le vote est ouvert. Компромис 13. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля да гласувате. Левът е клю. Край на гласуването. Приема се. 16 компромис. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17, две страници по-далеч. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 22 компромис. Гласуваме. Лъвът е клю. Край на гласуването. Приема се. Компромис 24. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 235. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 236 и Юри 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 27. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28. Моля да гласувате, колеги. Край на гласуването. Приема се. Имаме един, едно разделно гласуване. 248, първата част. 248, първа част. Край на гласуването. Отваря се. Значи, втората част от 248, моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Третата част гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 249. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис 32. Моля да гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Юли 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Повтаря се. 270. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърли се. 266 и АЛД, АЛД е поискал всъщност устно изменение. Има някой, който да е против. Така че гласуваме 266. Край на гласуването. Приема се. Le 272. 272. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Thank Donc on a un, un split vote sur... Имаме едно разделно гласуване. Най-напред 273, 274 и Юри 30. Две части. Първа част. Моля да гласувате по първата част. Край на гласуването. Първата част се приема. Сега гласуваме втората част. Край на гласуването. Отвърля се. Фем 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. И имаме две сходни изменения. 275 и Le vote est clos. Моля да гласувате. Отваря се. Преминаваме към 277. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отваря се. 277. Donc le vote est ouvert. Има искане за устно изменение, няма някой, който да е против, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 280. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се 280. 281 гласувайте. 281. Край на гласуването отхвърля се. 284. Това е точка от правило 29. Гласуваме 284. Край на гласуването. Отвърля се. 285 и 33 са идентични. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отваря се. 288. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. Фем 11. Фем 11. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. 289. Моля да гласувате. Край. Край на гласуването. Отхвърля се. 291 и 292 са сходни. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърлят се. Разделно гласуване по Юрий Юри 34, първата част. Моля да гласувате. Юри 34, първата част. Край на гласуването. Приема се втората част. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 294 и Юри 35 са сходни. Моля да гласувате. Le vote est clos. Край на гласуването. Отвърля се. Юри 36. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис 42. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 298. Моля да гласувате. Le е клюк. Край на гласуването. Отхвърля се. 299. Гласуваме 299. Le е клюк. Край на гласуването. Приема се. 300. Моля, гласуваме по 300. Il est accepté. Le 301, le vote est ouvert. 301, моля да souhaite. Край на гласуването. Отхвърля се. 302. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Юри 37. Гласуваме Юри 37. Край на гласуването. Отхвърля се. 304 и Юли 39, които са сходни. Le, récital 37. Значи, точка от прибил 37, 304 заедно с Юли 39. Моля да гласувате. Край на гласуването. Откъде се. 305. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 306. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. Не. 28 по-скоро. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Le 29, un peu plus loin, 5 6 lignes d'après. 29, c'est un няколко реда Moi, je vais vous гласувате. Край на гласуването. Приема се. Моля да ме извините, в самото начало на страница 1 сме пропуснали едно изменение. Съвсем в началото. Това е FM2. Това са първите два реда, ще ги ще го намерите изменението. FM2. Le vote est ouvert sur le FEM2. Моля да гласувате FEM2. Самото начало. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отвърля се. On a terminé. Je vais... Така, приключихме. Сега ще ви оставя една минутка или две. Е, тъй като е сложно гласуване, ще ви оставя малко време, ако има нещо да си кажете, защото след това е, най-напред ще гласуваме общо целия отчет, целият доклад. Е, моля да гласувате. Окей, okay, воте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И така, докладът се приема с 30 срещу 7 гласа. Е Необходима ли е кратка почивка? Гледам, явно, че не. Явно, че не. И затова сега пристъпваме към гласуването на мандата. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Така. Край на гласуването. Мандата се приема. Благодаря. Благодаря. Je vous prie encore. Ако обичате, моля ви още веднъж за извинение за времето, което отне гласуването, но трябваше да разполагаме с нещо точно. Thank you, friends, for this voting session. It was a... извинете, по време на гласуването имаше напрежение за всички нас. И така пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Точка пета от дневния ред е разъм. Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младеща и спорта. Всички сте запознати с този доклад и сега давам думата на докладчика. Господин Емилиан Павел, заповядайте. Имате думата, господин Павел. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Еразъм Плюс е една от най-успешните европейски програми. Това беше и една от моите любими програми за мен не беше истинска гордост да бъда докладчик по това досие. Мисля, че всички можете да видите е, кратката обосновка на амбициозния проект доклад, който предлагам. Становището ми ще бъде разширено е, и ще стане по-приобщаващо. Е, по Еразъм Плюс Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки трябва да работят по-усърдно по тази програма, за да се отрази тя по-чувствително върху живота на хората. Следващите години за Еразъм Плюс са много важни не само за образованието, обучението и програмите, но най-вече за бъдещето на Европейския съюз, защото това е инвестиция в най-ценния ни ресурс – хората. Да инвестираме в хората, в техните знания и умения, Македония трябва да отговори на основните предизвикателства за социалната справедливост и конкурентоспособността на хората. Сега ще се спрем няколко точки от моя доклад. Първо, наименованието. Еразъм не е просто програма, а амбициозна европейска марка. И за това аз искам нека да остане наименованието Еразъм Плюс. Този важен плюс показва всички важни инициативи, акции и промени в програмата тези програми трябва да бъдат включени е, под тези, този голям и вече известен чадър Еразъм Плюс. На второ място бюджета изцяло подкрепям парламента на парламента за следваща многогодишна финансова рамка, а именно отрояване на бюджета за Еразъм Плюс. Това е от ключово значение и е, за да се приложи стълба за социалните права, новата програма Еразъм Плюс чрез мерки трябва да бъде насочена по-добре към приобщаването на хората и да стигне до хората с по-малко възможности, за да има специфични финансови схеми. Образованието също трябва да получи съответното финансиране, за да улесни обучението на хора в по-напреднала възраст. Трябва да има необходими финансова подкрепа чрез грантове, подкрепене на пътните разходи и така нататък. Те трябва трябва да бъдат съобразени е, с стандарта на живота в страната на происход, както и приемната страна, както и пътуването, което е необходимо. Качеството, за да гарантираме максимален положителен резултат за европейските граждани, трябва да се гарантира качество, мобилност и опит е, Въз основа на Европейската харта за мобилността и нейните принципи. Трябва да има информация, подготовка, признаване на професионални опити на квалификацията. Трябва да има ясни учебни планове и ясни резултати. На четвърто място професионално обучение е разен Плюс е основен елемента за подобряването на качеството на професионалното обучение в целия Европейски съюз, бюджет, структурна подкрепа и съответни финансови схеми. Това е необходимо, за да има същинско е, приобщаване е, учене през целия живот. Това трябва да бъде част от живота на всички европейски граждани. Това трябва да стане чрез целите на Еразъм Плюс и трябва да има подкрепа между различни отрасли, да има различни проекти, за да се насърчи ученето през целия живот по е, гъвкав начин. На четвърто, на пето място е, равно заплащане за равен труд и този принцип трябва да се спазва по Еразъм Плюс. Е, разноските за организации, които съществуват в един и същи проект е с интелектуален принос, но заплащането трябва да бъде равно за всички. Партньорство за върхови резултати. Аз приветствам това предложение на Европейската комисия. Е, трябва да има центрове за най-добро професионално обучение в европейските университети. Аз разбирам, че географското покритие в целия Европейски съюз е абсолютно необходимо и трябва е, да е, има специално блокирани средства в бюджета за Еразъм Плюс. На осмо място признаване на професионалното обучение чрез професионален опит и мобилност. Всичко трябва да бъде документирано, заверено и признато и настоявам държавите членки да гарантират пълното прилагане на препоръките на съвета в Европейската рамка за е, качество и професионално обучение, формално и неформално обучение, това да се признава, както и всички европейски инструменти, които допринасят е, за е, признаването на качественото обучение. И накрая последно изречение секретарията на Комисията култура поиска да гласуваме доклада през декември. Ще зависи от измененията и е, преговорите по тях. Крайният срок е 23-ти. Гласуване през декември. Срокът е твърде кратък, но аз смятам, че ако направим е, всичко възможно, ще можем да гласуваме по доклада и е, на пленарното заседание през февруари. Но всичко ще зависи от измененията, които ще бъдат внесени до 23 октомври. И така е, очаквам работата с вас, с всички докладчици в сянка по това досие. Е, смятам, че ако приложим качествено приложение, Еразъм Плюс ще има изключително силно положително въздействие върху нашите граждани в Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Павел. Сега давам на господин Ман. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на колегата Павел за изложението и за свършената работа. Мисля, че графика е много добър, с него може да се работи. Искам отново да, да кажа колко е важно да се сътрудничим с Комисията по култура. Вчера имаше изслушване в Комисията по култура, което беше много интересна. Стана ясно, че много от идеите ни са сходни и можем да засилим работата по определени акценти. Еразъм Плюс е една от от е, кулминационните инициативи на Европейския съюз, защото съвсем конкретно се подкрепят е, е, младите хора. Програмата трябва да продължи. Все по-важна става трансграничната мобилност на младите хора и за това трябва да се даде някакъв разумен отговор на тази тенденция. Съгласен съм, че трябва да се подкрепи изграждането на умения и компетенции, трябва да насърчим заедостта сред младите хора и Еразъм Плюс дава важен е, пари, е, важен принос. Е, особено с оглед на липсата на перспектива пред е, младите хора. Сега можем да искаме отрояване на средствата. Хубаво, обаче действителността е друга. Аз говорих с комисаря по бюджета Гюнте Отигър и той ми каза, че а, а, в а, много сфери трябва да се реализират економии, но в една сфера ще има увеличение, а именно в Еразъм Плюс. И той говори за отвояване. В времето на младежката безработица Еразъм Плюс може да донесе много резултати. Смятам, че в областта на професионалното обучение и образование Еразъм може да играе роля. Еразъм Плюс е не само програма за висшите учебни заведения. Трябва да направим така, че младите хора, които работят в предприятията, да разберат, че Еразъм Плюс е нещо, от което и те могат да се възползват. И освен това, средствата по Еразъм трябва да се използват и в нашата борба срещу популизма. За това да работим по проекти за демокрация, за да можем да покажем защо мерките на популистите са опасни, защо дискриминацията, маргинализирането е опасна. Мисля, че това също е сфера от образованието и обучението, която е много важна. Съгласна съм с това, което каза докладчика по отношение на ученето през целия живот. Също така смятам, че програмата трябва да стане по-лесна за използване с по-малко бюрокрация, защото когато съм говорил с хора, които са се възползвали от Еразъм, те са ми казвали, че програмата е изключително сложна и ще внеса изменения в тази посока. Наистина мисля, че имаме много общи моменти заедно с докладчика, за разлика от други доклади, както видяхме сега. Тук им, имаме много неща, които са общи помежду ни и мисля, че ще можем да изпратим положителен сигнал на младите хора, да им кажем, че те не са сами, ние ще им помогнем, за да може те да развият своите способности и да можем в крайна сметка да кажем, че живеем в една Европа, в която младите хора играят важна роля. Много се радвам на сътрудничеството, което ни предстои. Председателката, благодаря. Групата на либералите е представлявана от госпожа Стивенс. Имате думата, госпожо. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Най-напред искам да благодаря на докладчика за чудесната му работа. Аз съм убедена, че тази работа е чудесна основа, възоснова на която е, да постигнем балансиран и положителен текст. Програмата Еразъм е от ключово значение. Е, с него се предоставя възможност на европейските граждани да постигнат уникални професионални умения. По този начин те стават конкурентоспособни не само на пазара на труда, но и в живота. Защото тези, които са преминали през тази програма, намират по-лесно работа. Цифрите са на лице. Инвестициите в тази програма е, са печеливши, има възвръщаемост, освен това има ясна добавена стойност. С други думи, трябва да има чувствително увеличение на средствата по тази програма. Трябва е, да се засиля средствата по програмата, но това не означава, че трябва общия бюджет на Европейския съюз да се увеличи, просто средствата трябва да се разпределят е, по други е, начин. Много е важно е, да има достъп до тази програма, особено за хората с е, намалена мобилност. Аз е, знам какво значи недъг, аз е, знам какъв дефицит представлява недъга. Аз знам какви административни проблеми трябва да преодолееш, е, за да имаш езика на знаците, особено ако си глухоням. Трябва да има достъп до тази програма на инвалидите. Трябва да се спазва и хартата на ООН за правата на хората в неравностойно положение. Много е важно е, това проекто становище да се спре на професионалното обучение. Трябва да да се насърчи практическото обучение, да се насърчат практиците. В края на краищата, е, освен това, всеки студент трябва да има право да се развие като личност. Много се радвам, че доклада постави ударението върху качеството. Преди е, по-скоро е, целите се измерваха с количествени показатели, а не с качествени. Не трябва да броим броя на студентите, които са участвали в Еразъм. Е, за мен беше удоволствие да чуя критиките, по инициативата Discover Europe. Ние не сме дядо Коледа, не раздаваме подаръци, както в Белгия, Свети Никола на 6 декември. Аз е, не смятам, че е, правото на кредити зависи от нуждите. Мисля, че това може да попречи на е, творческото начало. Колкото до искащите убежище, е, трябва да се инвестира в техните езикови умения и трябва да се насърчи приобщаването им към обществото в страната, която ги приема. Но не бива да забравяме, че образованието е от първомощията на държавите членки. Аз подкрепям принципа за европейско разнообразие, но не мога да подкрепя нещо по-различно от по-силно сътрудничество между университетите. Мисля, е, че докладчика ще работи конструктивно с докладчиците в сянка и в крайна сметка ще постигнем един добър и качествен баланс. Председателката благодаря, госпожо Стивенс. Е, Следващия изказващ се отсъства, но е, тя е изпратила представител. Не, от името на либералите няма представител. В такъв случай го е. Представителя, който беше назначен също отсъства, но има заместник и от заместника отсъства. Добре, в такъв случай давам думата на представителя на Зелените, господин Месерич. И той отсъства. И така давам думата на госпожа Мала от и тя отсъства такъв случай господин Павел като докладчик иска да вземе отношение по малкото направени коментари. На немски ще говоря. Най-вероятно заради продължителното гласуване колегата нямат възможност да вземат участие в този дебат, за съжаление. Но в последствие на заседанията ни с докладчиците в Сянка ще е, поработим и ще се постараем е, Еразъм да бъде поставена в положителна светлина. Еразъм плюс е, и е, за сега нещо много положително. Ще се постарам да подчертая да, този положителен аспект. Както казаха колегите, трудно е да се постигне отрояване на средствата, но е, когато отиваме на преговори с е, съвета, трябва да отидем с позицията, че средствата трябва да се отроят. Ако се застъпим за отрояване, ще постигнем най-вероятно отвояването, което предлага комисията. Моят подход би бил такъв. Съгласен съм, че популизма и радикализма на тях може да се противодейства с програмата Разъм. Нещо, което бихме могли във всеки случай да подобрим е сложността и комплексността на програмата, която спира много хора от участие в нея. Наистина в тази посока може да работим документацията, е много сложна, много административна работа трябва да се свърши, за да се участва в Еразъм. Хелга Стивенс говори за качеството и количеството. И трябва да а, видим, ако искаме броя на бенефициентите да бъде утроен, това да не стане при отвояване а, на сумата. А ако се отвоят, ако се отроят участниците, трябва да се отроят и средствата. А, по отношение на Discover Europe, аз не изразих критика, Просто трябва да видим програмата да има някакъв културен компонент, за да може младите хора, които пътуват из Европа, да се връщат от дома не само с хубави снимки, а да научат нещо за културата на е, Европа. да могат да се почувстват част от а, общата европейска култура. Благодаря ви много за това, което казахте днес и аз очаквам с нетърпение предстоящото сътрудничеството и се надявам да успеем да завършим работата така, че да гласуваме през декември. Благодаря. Крайният срок за измененията е 23 октомври в 12 часа на обед. А, на 22 ноември ще гласуваме в нашата комисия, а в пленарна зала гласуването е предвидено за февруарската сесия през 2019 година. We proceed to uh, point six on the agenda, European... И така, е, пристъпваме към обсъждането на Европейския социален фонд Плюс, ЕФС Плюс. Въпросът е в дневния ред на всички политически партии. Незабавно давам думата на госпожа Лопе Фунтане като докладчик. Имате думата. Efectivamente, en el fondo, en esta благодаря ви, госпожо председател. Съзнаваме в нашата комисия, че Европейския социален фонд е най-важният инструмент е, на Европейския съюз. Социалното включване играе много важна роля. Наша задача е да се погрижим за това през следващия програмен период 2020-2027 е, да се предоставят е, да адекватно количество средства. Постъпиха изменения, известен брой, които смятам, че ще подобрят текста. Както казах, нямам достатъчно време за приемане на този доклад. Е, предвидено е гласуване на 26 27 ноември. За това трябва да се постараем и да ускорим е, дебата, за да може да приемем текст, който да е в полза на европейските граждани. Е, вече имахме две срещи на докладчиците в Сянк. Преди гласуването е предвидена още една среща. Искам да подчертая, че работим в много конструктивен дух и всички се стремим да постигнем единомислие. Единствената тема, по която не сме успели да се споразумаем, е член 7, който касае тематичната концентрация. Пак казвам, а, подкрепям връзката между препоръките, специфично за отделните държави и ESF+. Е Това е необходимо, за да се гарантира а, добро изпълнение на стълба за социални права. Всяка държава членка трябва да се съобрази с препоръките, които са отправени към нея и да работи по социалния стълб. Социалният стълб е важен, и заедно с европейския е, семестър трябва да се погрижат за това да бъдат взети най-добрите мерки. Е, наред с това обаче страните членки трябва да разполагат с необходимата гъвкавост и с необходимите средства, за да могат да посрещнат предизвикателствата. Също така трябва да бъдат взети предвид и специфичните особености по места. Много е важно и това предстои да бъде обсъдено е, от е, докладчиците в Сянка – това, че трябва да бъдем предпазливи, когато слагаме проценти по, за определени теми и региони. Аз смятам, че е, една, определена част от емсите средствата трябва да бъдат предназначени за борба с бедността. Както казахме, на 17 ноември е Международният ден за борба с бедността, защото бедността е бич, който се отразява отрицателно обществото и социалното приобщаване. Съгласно член 4, дела трябва да бъде увеличен на 80 25%, за да се противодейства на обесценяването. Освен това има и други политики за най-уязвимите лица. Те също трябва да бъдат взети предвид. Освен това е важно да се запази като приоритет младежката за етос. Ние трябва да се стремим към а, а, към това нещата да бъдат балансирани. Високите проценти не са, а, а, не са добри, тъй като няма да има достатъчно средства, които да се използват в зависимост от настъпилото развитие. Мисля, че трябва да продължим да работим както до сега и ако успеем, в крайна сметка ще а, имаме текст е, който ще получи подкрепа в нашата комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Господин Бенифай идва, идва. А, да, виждам неговия сътрудник. Добре. Междувременно давам думата на госпожа Требесиус. Госпожа Макентая и я замества от името на европейските консерватори и реформатори. Имате думата. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Аз говоря от името на докладчицата в Сянка по това досие, тя изразява съжаление, че не може да присъства днес, но тя е, ми даде бележки, които мога да споделя с вас. Тя казва, че първоначалният проект е изглеждал в духа на идеите, които подкрепя нашата група на европейски конфер... конформатори и реформатори. Според нас това е полезна реорганизация на фондовете, за да се постигне по-висока ефективност и по-добро разпределение на финансирането там където то е необходимо и където води до добавената стойност. Ето защо ние се отнасяхме сравнително положително към първоначалното предложение. Но след обсъждането на компромисните изменения става ясно, че остават е, няколко въпроса, които според нас не вървят в правилната посока. При компромисите се разшири обхвата и целта на предложението ни насърчава се по-голямата интеграция и централизация. Според нас това противоречи противоречи на първоначалната идея на ефективност и за упростяване. Нашата група спазва гъвкавостта на държавите членки при разпределението на финансиране. Например, между различни видове политика, между различни приоритети. Въпросът е ключов. Ето защо ние настояваме за по-голяма гъвкавост, която да бъде предоставена на държавите членки при разпределението на средствата при споделено управление. Ето защо ние не можем да се съгласим с с увеличението на минималния процент за социално приобщаване от 20 на 25%. Ние смятаме, че всяка държава членка трябва да въведе приоритети в собствените си нужди и да финансира политика по ЕФС там, където държавата членка прецени. Нека не забравяме, че има и други фондове, примерно Европейски фонд за помощ на най-бедните, чиято цел е основно борба срещу крайната бедност в Европейския съюз. Ето защо ЕФС Плюс е, трябва да се съсредоточи е, върху е, политически инициативи за по-голяма заетост и образование, но също така и за ефективността на публичната администрация, вместо да се дава приоритет единствено на дейности за социално приобщаване. И накрая борбата срещу бедността е, в полза на най-бедната част от населението не предполага финансиране на незаконна миграция. Има други фондове за миграцията и за емигрантите. Е, и подобни дейности трябва да получат получат политическото одобрение на европейските институции. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожо Макентайер, господин Бенефай, готов ли сте да вземете думата? Имате думата. For... Uh, да, съжалявам, съжалявам за закъснението. Е, Мислих, че още обсъждате предишната точка от дневния ред. Моля ви за извинение. Президенте, ehm, la mia е, че. che е, моето чувство е, че е, тези изменения, които са предложени е, от комисията по регламента за Европейския социален фонд, могат да бъдат полезни за текста, за първоначалния текст. Благодарим следователно докладчицата за това, че бързо и организирано извърши тази редакция с компромисите изменения, като се показа, че има, беше доказано, че има и силна подкрепа за нейния доклад. Важно е да се започне трилога, за да се постигне един амбициозен резултат, не само за парламента, но за всички бъдещи бенефициенти, защото да имаме един силен фонд в Европейския съюз, това ще помогне на Европа да бъде по-солидарна, по-близка до гражданите. Работата по компромисите е още дълга и ми трябва да кажа, че следващата седмица ще започнем да, обсъждаме някои деликатни пасажи по член 7 относно тематичната концентрация, от член 8 за партньорството, член 9 борбата срещу бедността, 10 за заедостта на младите е и 11 за въвеждането на специфичните препоръки по страни за този фонд. Измененията, които представихме като социалисти и демократи, целят всъщност да допълнят този фонд, като засилят социалната политика, поне с 30% да се увеличи социалния фонд – а също и да удвои ресурсите за борбата срещу нищетата. Също смятаме, че трябва да се задълбочим механизма, който се предава от комисията, що се отнася до задълженията за разходите на държавите членки във връзка с заедостта на младите. Е, това е един инструмент, който доказа своята полза като за борбата срещу заедостта при младите. също да се засилят реформите. Финансовата подкрепа на този инструмент за някои страни, както в Италия, е нещо необходимо. Не може да свалим нещата, да свалим нивото в това отношение. Проблемът да трябва да бъде решавана. Борбата срещу безработицата сред младите е приоритет в моята група и се надявам, че колегите ще приемат нашите предложения, за да се запази социалния фонд, фонд за същите цели, които имаше в предишната програма. От тази синергия може би ще е възможно да се постигнат по-добри резултати. И накрая един пасаж относно Child Guarantee, гаранцията за, за децата, която включихме в схемата на социалния фонд, съобразно структурата, предложена от комисията, като предлагаме един, една част, която да бъде а, предвидена за това. В комисията всъщност обсъди тази тема. Имаше много така сериозни дискусии, работихме много сериозно с различни организации, които се занимават с правата на децата, които подкрепят нашите предложения и искат Европейския парламент, изхождайки от а, това предложение, а, да покаже, че е в състояние да го каже пред нашите граждани, че може да свърши работата по време на този мандат в полза на децата. С колегите и другите колеги проведохме тази дискусия и аз обръщам към колегите да оставят отворена вратата за диалог, за да се намерят конкретни решения, като се знае, че предложението може да се подобри, да стане по-ефикасно благодарение на, на, тяхното, на техния принос. Благодаря за внимание. Е, Благодаря, господин Бенефай. Сега давам думата на господин Селимович, който е представител на групата на либералите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за чудесната работа на двете заседания, които проведохме с докладчиците в Сянка. Ще направя някои общи коментара и после ще се спра на специфични въпроси според нас. Първо, първо искам да подчертая необходимостта от интеграция и социално приобщаване. Това са мерки, които трябва да бъдат включени по ЕФС+. Знам, че има различни мнения за мигрантите и миграционната криза. Знам, че гледните ни точки са различни, но онова, което искам да кажа е, че дали ви харесвате или не, дали сте за или против идването им, дали предлагате затваряне или отваряне на границите, хората вече са тук и никой е, виртуално никой няма да си помогне, ако ни им помогне те да влезат в нашето общество. Така че, е, каквото и да е мнението ви по време на миграционната криза, вече сме стигнали до етап, на който трябва да помогнем на тези хора да дойдат и да се интегрират в нашето общество. Тоест, трябва да подчертаем мерките за интеграция и за социално приобщаване. Те трябва да получат първостепенно значение по ЕФС. На второ място, аз подкрепям идеята за това, че определени страни могат да предоставят повече средства за борба защо безработицата сред младите хора. Имахме проблеми с безработицата сред младите хора преди кризата. В Европейския съюз в много държави членки имаше високи цифри на младежка безработица. След кризата тези цифри са още по-високи. Така че трябва да положим усилия да окажем натиск върху страни страните да направят нещо за така наречените групи НЕЦ. Според нас това е изключително важно. На трето място, гъвкавостта на средствата. Тази гъвкавост трябва да бъде подсигурена. Аз разбирам всяка група, която иска да си блокира средствата, да ги блокира за нещо важно за тях. И дори се отнасяме с известно уважение към подобно мнение. Но в края на краищата ще настъпи следваща криза. Ще настъпи следваща криза, която не можем да предвидим сега. Няма да бъдат бежанци, няма да бъдат зелени, нещо, което в момента не можем да предскажем. Ето защо трябва да заделим средства, средства за гъвкавост, за потребност, която ще възникне тогава. Аз разбирам, че всяка група иска да си държи ресурсите за нея си, но искам да насърча колегите да работят по гъвкавостта, поне на част от средствата по фонда няколко специфични точки. Административното бреме трябва да бъде сведено до минимум. Според нас е, то е твърде високо и тези, които получават е, средства по фонда, не трябва да се занимават с прекомерно много административни въпроси. Навсякъде в Европейския съюз административното бреме е неимоверно. На второ място основания за дискриминация. На заседанията между докладчиците в Сянка казах, че е, има места, където има дискриминация. В Швеция ние сме определили да разширяваме или да е, е, съкръщаваме дискриминацията. Въпросът е какви са конкретните основания за дискриминация. Примерно в Швеция вече има някакви основания за дискриминация, но ние трудно можем да приемем такива основания. Е, знам, че има други страни, които се сблъскват със същия проблем. Трябва да се търси баланс, е, как е, да се разпишат тези основания, за да бъдат крайните решения приемливи за всички. И още две точки. Чудесно е. Чудесно е, че имаме предвид европейския семестър с съответните му нужди, но трябва да Искаме чрез този фонд да се постигнат резултати те трябва да бъдат приоритети. Не просто да говорим за възможността за освояване на средствата. Като проценти, там където има най-много НЕЦ, да получат 15% от средствата по фонд и споделено управление на борбата срещу младежката безработицата. Знам, че всички е, гледат на този фонд като на коледна елха. Всеки да сложи някакъв подарък под елхата. Това е неизбежно, трябва да го приемем. Надявам се, че ще работим в добър дух и благодаря предварително доклад, че ни, ни предостави такава възможност. Председателката благодаря. Габриеле Цимър отсъства. Госпожа Бойлен я замества. Имате думата. Благодаря. Първо, е, моля за извинение от името на докладчетата в сянка от нашата група, Габи Зимер. Аз ще говоря от нейно име. Е, НГУЕ разглежда реформата на този фонд е изключително важна предвид сериозните предизвикателства пред милиони в Европейския съюз и държавите членки трябва да поемат по-сериозни финансови ангажименти, особено е, като се имат предвид нуждите на най-бедните в нашето общество, поради което е, ние ще въведем е, предложения за много изменения. Тоест по-голям дял за социално приобщаване до 30%, за да се борим срещу високия процент на бедността в Европейския съюз, по-висок процент е, за храни до 4%. Трябва поне е, средства за храна да останат на настоящето ниво, като си има предвид 30% за социално приобщаване, съфинансиране на приоритетни програми до 5%. Ние се противопоставяме на е, каквото и да било съчетаване на средства по този фонд с европейския семестър. При препоръките трябва да си има предвид социалния баланс по ЕФС+, както и съкръщенията на макроекономично ниво. Трябва да помогнем на най-нуждаещите се, подходът е твърде централизиран. Понякога нашите общности имат специфични социални потребности. Имаме предвид, че те са различни национално ниво, да не говорим за унифициран европейски подход принципите на партньорство между правителства, социални партньори, е, гражданско общество. Всичко трябва да бъде смислено и приобщаващо, ясни правила, кодекс за поведение по член 6 и по настоящия регламент. Ние смятаме, че държавите членки трябва да отпускат 2% по всяка програма за съвместно управление за изграждане на капацитет на партньорите. Основните изисквания трябва да бъдат възможно най-прости, особено за програмите към най-бедните и трябва всички показатели да бъдат прости. Предлагаме изменения по приложение 2 за да сме сигурни, е, че личните данни е, няма да бъдат разпространявани, но това не предполага лицето да бъде изключено от програмата. И накрая по социалното обновяване, социалната иновация е, трябва да бъде въпрос и да даде възможност за да се тества нов подход. Ние искаме да пожелаем успех на докладчицата, за да отговори на нуждите на гражданите в Европейския съюз. Председателката, благодаря. Сега е, е, давам думата на представители на Зелените. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колегите вече споменаха много от нещата, които аз искам да кажа, така че ще бъда кратка. Следните неща искам е, да включим в дебата. Първо, отделянето на средства за социално включване в ЕСФ плюс за да стане ясно, че ние не просто разпределяме пари е, из цяла Европа, а работим и за общи цели. Една такава обща цел е социалното включване. За това средствата трябва да бъдат увеличени от 25 на 40%. Втория приоритет е, за търсещите убежище и беженците вече беше е, е споменат в Комисията по регионално развитие и имахме много успешен доклад за включването на маргинализираните общности. Затова бихме искали поне 2% да бъдат отделени за маргинализирани общности. Следващото, което искам да кажа, се отнася до основните права. Ние бихме искали средствата от ЕСФ да бъдат използвани само за проекти, които не нарушават хартата на основните права на Европейския съюз. Ако искаме да изградим съюз основан на основните права, трябва да гарантираме това да стане през следващия програмен период. Четвърто, връзката между европейския семестър и европейския стълб на социалните права. Мислим, че ЕСФ Плюс може да играе фундаментална роля, за да могат гражданите да усетят това, че имат социални права. Затова ЕСФ Плюс и средствата по този фонд трябва да се използват за постигане тази цел. И накрая, нещо, което аз лично предлагам, тъй като сме изправени пред много предизвикателства, чувства, свързани с прехода. А, мисля, че този преход трябва да бъде справедлив. Имам предвид промяната на бивши индустриални зони от е, Европейския съюз. А, и е, въпросите, свързани е, с квалификацията с заедостта, са от изключителна важност. Европейския съюз трябва да, да насърчава справедливия преход, справедливата промяна. Благодаря ви. Председателката Лаура Агрия е тук ли е? От Европа на свободата и демокрацията някой замества ли е? Госпожа Бизото също отсъства, никой няма замества. Добре, в такъв случай давам думата на онези, които са поискали думата. Първо, господин Пирински, имате думата с предложенията си за многогодишната финансова рамка и секторните регламенти за периода след 2020 година Европейската комисия прави доста нововъведения. Разбираме амбицията за упростяване и по-голямо съвместяване на различни инструменти, които в крайна сметка преследват общи цели. Макар водена от тези амбиции, Комисията не е успяла да предложи разпоредби в бъдещия регламент за Европейски социален фонд плюс, които да дават ясна и разбираема рамка как в бъдеще ще се съвместяват пет инструмента, които понастоящем са отделни. Безспорно подкрепяме подхода, че Европейският стълб за социалните права дава ръководните принципи за политиката по заетост и за социалната политика, както и че ЕСФ плюс е основният инструмент за постигане на целите на тази политика. Не бива обаче да пропускаме, че съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз, Европейският социален фонд е един от структурните фондове, които са важен, основен инструмент на политиката на сближаване, т.е. кохезионната политика на Европейския съюз. Ролята на ЕСФ за социалното сближаване, за социалната кохезия е широко всепризната и тя трябва и в бъдеще да продължи да се изпълнява от този фонд. Затова предлагаме компонентът, така наречения странт, от ESF+, е който се базира на досегашния ESF е и се осъществява с споделено управление, т.е. от комисията и държавите членки, да се нарича социално сближаване, социална кохезия и социални права. По този начин компонентът ще бъде не само по-видим и разбираем за гражданите, но ще бъде в пълно съответствие на заложеното в Договора за функциониране на Европейския съюз. Несъмнено, като част от ESF+, и другите два компонента, изпълнявани пряко от Комисията за заетост и социални инвестиции и за здравните въпроси, ще имат своя принос за социалното сближаване, но Предвид на техния минимален бюджет, те не биха могли да допринесат за същия ефект, както компонента за споделено управление. Ясното очертаване на ролята на ЕСФ за социалното сближаване ще даде възможност при програмирането държавите членки да отчетат и препоръките, които съвета ще приеме по предложение на комисията в рамките на европейския семестър през 2019 година. Тук в скоби искам да споделя гледащата на колегите и от групата на Европейската левица, и на други за това, че поначало тези препоръки по Европейския семестър са с друга насоченост, пренебрегват до голяма степен приоритетите на кохезията и затова трябва с определена доза на резерва да се отчита този кръг препоръки в рамките на европейския семестър, тъй като иначе би се възприела една неприемлива посока за изцяло заместване на политиката на сближаване с координиране на икономическите политики в европейския семестър и европейския семестър. Необходимо е също така и ESF плюс да има общи цели, както и ясно разписани специфични цели за всеки от неговите компоненти. За съжаление, Комисията е пропуснала да предложи по-ясно структуриране на целите, които съвместно и пък поотделно ще преследват трите различни компонента на ЕСФ+. На практика се създава опасност за дублиране на финансиране на едни и същи е, дейности, както и за непокриване пък на други нужди. Така, макар и обединени в един фонд и в един регламент, Различните компоненти не са ясно координирани и не показват как ще се постигне ефективност и ефикасност от тяхното използване, какви резултати ще се преследват, а не самоцелно оползотворяване на бюджета. Ако един от компонентите е лишен от специфични цели, то друг от компонентите пък при прякото управление е лишен от индикатори и релевантни правила за наблюдение и оценка. С предложените поправки се опитваме да обърнем внимание на този пропуск, Вярвам, че със сътрудничеството на Комисията и е, с общите усилия и по-нататък при преговорите със Съвета тези съществени пропуски ще бъдат отстранени. Не можем също така да се съгласим, че в етап, в който се прилага бъдещата финансова рамка, вместо необходимите средства да се залагат в бюджета към съответния компонент на ЕСФ+, се предлага прехвърляне на средства, които уж са за компонента под споделено управление, но всъщност отиват за компонента под пряко управление. Подобни трансформации изобщо не отговарят на принципите за опростеност на бюджета и трябва да бъдат избягвани. Регламентът за ЕСФ Плюс е инструмент, който държавите членки ще използват при програмирането и изпълнението на своите оперативни програми. Затова е изключително важно както регламента за ЕСФ Плюс, така и регламента за общите разпоредби за фондовете, които се изпълняват с споделено управление, да дава ясни и разбираеми правила, които посочват каква е връзката между различните регламенти и не пораждат съмнение и несигурност в тези, които ще ги използват. Във вида, в който Комисията предлага Регламента за SF+, тази задача не е изцяло изпълнена. Документа, освен че съдържа някои технически неточности и съществени пропуски, е съставен така, че е разбираем за тези, които са го написали, но не и до там, за тези, които ще го изпълняват без да се налага да търсят постоянно помощ за тълкуване и разясняване. Надяваме се, че с предложените поправки тези пропуски могат да бъдат отстранени, както и че ще бъдат отразени съответните корекции на грешки, явно и допуснати поради недостиг на време, така че финалният регламент за ESF Plus да бъде един полезен и лесен за прилагане документ. В този, но и в други законодателни актове, предлагани от Комисията, както и в вече приети се забелязва още нещо, госпожо председател – навлизането на така наречен институционален жаргон. В официални актове на Европейския съюз навлиза използването на термина корпоративен като заместващ институционален. Така комисията вече не говори, че има системи хоризонтални за цялата институция, а говори, че има корпоративни системи, Препоръчително е юристите и лингвисти да обърнат внимание на тази тенденция и да предложат решения и предприемат мерки комисията да не създава впечатление, че тя е корпорация, а да прави референции към себе си като към европейска институция. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря, господин Пирински. Давам думата на госпожа Рагевич. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да започна с благодарности към докладчика. Поздравления за извършената работа. Ви обработихте 700 изменения, обединихте ги в компромиси, а това е огромен труд. Високо оценя това, че е, срещите на докладчиците в Сянка протичат дух на сътрудничество и са много конструктивни. По същество, е, искам да изведа на преден план няколко неща. Първо, при ЕСФ е, никога не бива да забравяме какви са неговите цели и за какво е създаден а именно да подкрепя европейските ценности, включването, антидискриминацията, справедливостта. В тези цели трябва да видим и във всеки проект, финансиран по този фонд. Тези ценности трябва да бъдат гарантирани. Когато говорим за гъвкавост и за това до каква степен фонда трябва да бъде гъвкав, не бива да забравяме, че, вси, е, че не всички държави са проевропейски настроени. Не всички държави подкрепят е, целите, за които работи Европейския социален фонд и съответно тези правителства не са склонни да изразходват средствата по съответния начин. Идеята ЕСФ да бъде обвързан с европейския семестър е правилна, защото по този начин ще се постигне повече гъвкавост и ще се работи за целите. По този начин ще може да се реагира на определени събития и ще се а, предотврати това да се изпълняват проекти, които противоречат на хартата на основните права или пък на други права, които са важни за Европейския съюз, като правата на жените, например. Подкрепям измененията, които се отнасят до обвързването на ЕСФ с Европейския семестър. В европейския семестър е, е, има препоръки за отделните държави и там много ясно се казва по какъв начин да се изразходват средствата от Европейския социален фонд съгласно особеностите на държавата, но и съгласно европейските ценности. Трябва да осигурим и съответния контрол. В компромисите трябва да се каже ясно, че трябва да се контролира изразходването на средствата по ЕСФ, за да бъде сигурно, че средствата няма да се използват за нещо друго, което противоречи на целите на Европейския съюз. Ще дам един а, пример. Така А, джендър идеология, дискусията е много своеобразна в определени държави. В България, например, правителството не, ратифици... не реши да се ратифицира Истанбулската конвенция, защото понятието джендър в България се разбира по друг начин. Така че този въпрос е ключов. Връзката с европейския семестър и с европейските ценности е изключително важна. И накрая, в заключение, тъй като този фонд, както и останалите европейски фондове, Например, инициативата за младежка заедост касаят младеща. А, искам да добавя, че много а, важен фактор за младежката безработица е липсата на владеенето на чужди езици. Така че би трябвало да се насочат усилията и в тази посока, тъй като невладането на чужди езици, е проблем за мобилността. Може да ви се струва странно, но е така. Благодаря. Thank you, uh, uh, for that Благодаря благодаря за последното изказване. Благодаря за всички изказали, на всички изказали се. Виждам в е, графика, че в нашата комисия ще гласуваме по доклада на 26 и 27 ноември. Тъй като графика ни е много сбит, пристъпваме към точка 7 от е, нашия дневен ред. През гранични преобразования, сливания и разделения – Евлин Регнер има думата. Не, госпожа Мак Тайер има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря докладчиците Васянка за активната работа по това досие. Получихме 449 изменения по проекто становището. Преди да продължа, искам да кажа, че привлякох вниманието на колегите към споразумението, постигнато между комисия Юри, като водеща комисия и нашата комисия, предвид съответните правомощия на комисията настоящия председател на нашата група, е, както и господин Свобода, който е председател на комисия Юри, е, работи заедно с Сесилия Вилкстром като съответен председател за постигането на споразумението. Това споразумение е на лице. По е, член 54 ние направихме изменения по точен списък от членове и точки от преамбюла. И така обобщихме 149 изменения. Мисля, че само 180 от тези изменения попадат под правомощията на нашата комисия. Ето защо искам да предложа единствено докладчиците в Сянка да работят е, по измененията, свързани с е, членовете и точките от преамбюла, по които ние имаме правомощия. Като координатори ние разходихме много време, за да защитим позициите на нашата комисия по заедостта. Други парламентарни комисии искаха да навлязат в периметъра на нашите правомощия. Ето защо е разумно водещата комисия, в конкретния случай Юри, да се придържа към правилата. Това е моя план. А сега няма да правя списък, всъщност защо не, ще направя едно изреждане на правомощията, по които сме компетентни 12, 20

О, четвърта част. Ако някой иска да получи списъка, ние можем да е, разпространим писмо по споразумението, което беше подписано и от госпожа Викстром. И така, аз се опитах да бъда реалистична по това, което можем да постигнем в рамките на тази директива. С други думи, първоначалната цел на тази директива изцяло е, се вписва в правомощите на нашата комисия по заетостта. И е много важно всички правила, които отпадат от това, са прости и ясни, лесно приложими и да даде възможност на всички партньори, включително като се защитават правата на наетите лица. Ако правилата не са ясни или трудно приложими, е, ще е, доведе до това държавите членки да тълкуват правилата различно. По този начин е, ще се намали ефективността на прилагането на директивата и ще се стигне до фрагментиране на единния пазар. С други думи, трябва да прилагаме прилагаме правилните разпоредби за всички дружества, включително и на наетите лица, примерно да се избегне създаването на дружества почтенски кутии. Но каквото и да прилагаме, трябва да бъде разумно и балансирано и правилата не трябва да отказват честния предприемач да разшири дейността си зад граница. Аз изцяло подкрепям мерки, чрез които се цели да се подобри информацията консултацията, правата на нещите лица и изобщо всичко свързано с добро функциониращо законодателство. Но ние се опитваме да разширим директивата, да покрием аспекти, които бих могла да подкрепя, но които не трябва да бъдат част само от тази директива. Например, But I don't believe that using this particular говорим за разнообразие. Подкрепям разнообразието, но едва ли тази директива е най-подходящ инструмент. Сега говорим и за преобразование на дружествата. Това се отразява изключително силно върху работната ръка. Но въпросът с преобразованията заслужава по-задълбочен анализ. Трябва да се спрем конкретно само на тази тема. Така че не би следвало е, вниманието ни да се отклонява от тази тема и не би трябвало и е, други неща да се тъпчат в това понятие. Едва ли по този начин ги обслужваме най-добре. Аз подкрепям специфични мерки, които се отнасят към дружества, които се опитват да нарушат закона. Пак казах, дружества почтенски кутии. Ние е, е, забравяхме и в други директиви, но с една дума – мисля, че с моите изменения се цели по-добро участие на нетите лица. Е, ще разработя компромиси през следващите дни. Ще ги разпространя до докладчиците в Сянка преди срещата с докладчиците в Сянка, предведена за 25. Благодаря. Председателката, благодаря госпожо Макинтайр. Не искам да подаваме нова дискусия. Искам само да посоча, че водеща комисия е комисия Юри, комисията по правни въпроси. Тази комисия е водеща комисия по доклада за презгранични преобразования, сливания и разделения. Ние е, сме комисия, която допълнително работи по темата по член 54. Ние споделяме правомощията по правата на трудещите се и по участието на нетите лица. Точките от преамбюла са пред очите ви. Е, ние имаме навика да работим съвместно с водещата комисия. Но Въпросите за заетостта се е, защитават от представителите на наетите лица, включително и от нашата комисия. Сега давам думата на господин Чава Шогор, докладчик Сянка. Имате думата. Благодаря ви. Съгласен съм с докладчика, че трябва стрикно да се придържаме към нашите правомощия. За това ще огранича моят коментар върху няколко неща. Първо, ще повторя това, което казах по време на презентацията на проекто доклада. За да може компаниите да работят свободно на единния пазар, ни трябват ясни и ресни за прилагане разпоредби. Приветствам измененията в посока към улесняване на живота на предприятията. Също така аз мятам, че управленските доклади трябва да са ясни, а, ограничени по обем и само върху това, за което са предназначени. Много често а, държавите членки са склонни да създават двойни а, а, разпоредби. А, мисля, че трябва да избегнем създаването на всякакво объркаване за това, коя директива трябва да се прилага. Очаквам с нетърпение дискусията, за да намерим правилното решение. Смятам, че е, сътрудничеството ни ще бъде ползотворно. Микал Дечен. Е, председателката Микал Дечен, социалисти и демократи. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, моите искания са съвсем прости. Всички имат е, нужда от правна сигурност. Положението, е, предложението на комисията никак не е балансирано. Е, продължава да няма баланс между предприятия и работещи. Ще бъде добре, ако работещите, когато техния работодател се мести, запазят своите права за участие в взимането на решението, което към ден, ден днешен не е така. В Германия има голям брой примери, които доказват, е, че при преобразуване на предприятия, при превръщането им в европейски акционерни дружества, германските работници губят своето право за участие в вземането на решението. И това не се променя с новото предложение предложение на комисията. За това моята политическа група и аз от години искам хоризонтална директива за участие на работещите в управлението на предприятия, за да може по този начин да се гарантира тяхното участие в вземането на решение. Рамкова директива за участие в вземането на решението и автономията при колективното трудово договаряне, чрез информиране, консултиране, участие в вземане на решението и участие на работещите в управленските е, органи. Това, което се съдържа в предложението на комисията е твърде сложно, непрозрачно и трудно би се прилагало. Моите изменения а, е, са в тази, в тази посока, възоснова на тези критерии, а именно ясни приложими правила и защита на интересите на работещите. За целта ни е необходим баланс между свободата на установяване във вътрешния пазар и прилагането на националните разпоредби. Свободата на установяване трябва да бъде обвързана с социалната справедливост. Субсидиарната защита на социалните права не бива, с нея не бива да бъде злоупотребявана. Трябва ни период от 10 години, в които да въжат а, а, разпоредбите от държавата, от която тръгва предприятието. Заедно с моите колеги ще се постарая да работя конструктивно. Субсидиарността не е нещо, което съществува само на думи а би трябвало да се защитава, когато стане дума за това да се гарантират социални права. Права, които създават равни условия както за предприятия, така и за работещите и в крайна сметка ще работя за повече социална сигурност в Европа. Благодаря. Господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм а, с докладчика. А, трябва да се съсредоточим а, върху нашите правомощия. Искам да благодаря за представянето на доклада. Но не мога да не направя един общ коментар по доклада и да кажа, че общото ми усещане за този доклад а, е така скептично. Ние подкрепяме предложението, но виждаме, че като цяло през граничните преобразования, сливане и ние на тях се гледа като на нещо отрицателно и това е опасно и не е продуктивно. Защото аз съм точно на обратното мнение. Не защото а, свободното движение на пред предприятията в Европа е залегнало в договорите, а и защото смятам, че това е отговор на проблемите, които имаме. Ако искаме да подобрим ситуацията, да окоръжим предприятията да създават заетост, нови работни места, преобразуванията, сливанията и разделенията през граничните такива трябва да бъдат насърчени. Според мен Докладът е твърде много е твърде скептичен по отношение на тази свобода. Що се отнася специфичните въпроси, отразени в доклада, първо не предлагаме да има само един доклад, за да се намали административната тежест, но искам да подчертая следното. В различните европейски държави традицията е различна. В южната част на Европа работодателите в голяма степен работят срещу синдикатите, а в северната част на Европа ние работим заедно. Струва ми се, че пред последните месеци доклада отива в повече в посока към южния модел. Ние се опитваме в законодателството да запишем какви са правата на работодателите, на работниците и на синдикатите. Ние не работим по този начин. А, и мисля, че сме на път а, да разрушим а, скандинавския модел, който а, работи доста добре. Ние работим добре с синдикатите, с работодателите. А, скандинавските синдикати имат пълна автономия, а този доклад изхожда от различна позиция, защото въпросите, за които говорим, трябва да бъдат автономно договорени между работодателите и работниците. Така че да, може да имаме един доклад, но той трябва да изхожда от позицията на това, че социалните партньори имат автономия. Относно изкуствените споразумения, напълно наясно съм, че тези споразумения са дефинирани по различен начин в различните държави. Аз не бих искал да занижим стандарта. Бих искал да оставим на страните членки да имат собствени стандарти. В противен случай ще се опитаме да намерим общо равнище, което ще бъде възможно най-низкото, което означава, че много държави ще трябва да приемат по-низкия стандарт. Трето, ние предлагаме да има обоснова, обосновка. Ние също така предлагаме да се замени формулировката от adequate payment с appropriate payment. Държавите понякога купуват дялове, защото знаят, че миноритарните собственици не могат да го направят. Много често, много рядко цената е адекватна на Миноритарните акционери би трябвало да имат защита и трябва да получават информация. Накрая а, говоря за механизма за обжалване, член 60 и в този член се казва, че а, онези, които не са съгласни а, с това, което им е заплатено, могат да обжалват а, пред националните съдилища. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с останалите докладчици сянка. Сега се връщам обратно към началото на моето е, изказване, а именно да разглеждаме е, възможността за мобилност на предприятията като шанс, а не като нещо, което ни създава проблеми. Благодаря ви. Thank you, Mr. Председателката, благодаря господин Селимович. Госпожа Лопес де Майо тук ли е? Няма я. Няма и заместник. Мирослав Митрофанов от Зелените също отсъства. И няма заместник. Това означава, че чухме гласовете, които са тук в тази комисия. Имам чувство, че имате много интересна дискусия. Какво оказвате? Да, ще приключите. Благодаря. Благодаря ви от сърце. Очаквам с нетърпение срещата с докладчиците в Сянка, защото смятам, че ще постигнем едно качествено заключение. Очаквам работата с всички докладчици в Сянка. Добре. Е, ще имате качествена дискусия и качествен резултат – да, е, предвидено е днес да се разгледат измененията на 18 октомври на 27 септември комисия Юри е, е, трябва да разгледа измененията. Следващите ни заседания искам само да ви напомня, че следващото заседание беше предвидено за 5 ноември, но е, то отпада. Така че следващото ни заседание ще бъде на 15 ноември в Страсбург, след това на 19 ноември в Брюксел и на 20 ноември в Брюксел. Така че имаме един период на концентрирани срещи в края на ноември, но заседанието на 5 ноември отпада. И така, благодаря ви за присъствието. Благодаря и на преводачите. Съзнавам, че не помолих изказващите се да говорят малко по-бавно. Е, но ще се опитам да работя по-добре следващия път. Благодаря.